да бъде прият по време на следващият мандат. За съжалявам, че няма да можем да постигнем това до края на нашия мандат, но смятам, че можем да почнем трилогът края на септември. Всички искаме Европа, която закриля и която да осигурява сигурността на гражданите се. Затова аз ви приканвам да подкрепите основните елементи които бяха въведени, за да може системите, системите да работят за един по-сигурен съюз, за едни по-закрилени европейски граждани. А сега да отговоря на господин Мариас. В момента обсъждаме нещо много важно. Вашият въпрос няма нищо общо с тази тема. Разбирам, че вие така се чувствате обиден или възбуден, но много ви моля, изпратете ми в писмен вид вашето искане или вашия въпрос и ще направя всичко възможно да ви отговоря в най-скоро време. Благодаря, господин комисар. Комисар, давам думата на господин Коелю за две минути. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, много ви благодаря за направения принос от името на Европейската народна партия и от мое лично мнение. Обхвата на системата трябва е, да не се загуби. Това е от изключително важно значение. Без това е, реформата загубва стойността си. Ние няма да бъдем в служба на европейските граждани, ако оттеглим това. Като представители на европейските граждани, ние сме задължени да е, е, воюваме за техните интереси и ние сме отговорни пред тях за гласа, който пускаме в тази зала. Очевидно и ясно е, че всяко становище е легитимно, но нека все пък да дадем гаранции за онези, които смятат, че златните визии не трябва да бъдат обект на по-дълбоко проучване и за онези, е, които не искат децата да бъдат защитени по-добре, трябва да обясним дейността си пред гласоподавателите. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за конструктивния им дух. Искам да изразя благодарността си и на вашите асистенти, на секретарят на Европейския парламент, както и на службите на Европейската комисия. Вие всички е, направихте вашия съществен принос за настоящия резултат. Е, председателя, благодаря. Закривам настоящата дискусия. Гласуването ще се проведе утре. Следващата точка от дневния ред е доклада на госпожа Дали за създаването на фонд за вътрешна сигурност. Госпожа Дали има думата за 4 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите и на докладчиците в сянка от всички политически групи за техният принос към този дебат. Много сме дебатирали европейските ценности, принципа на солидарност и цената на човешкия живот. Като представители на европейските граждани, наш приоритет е да бдиме за сигурността на гражданите и да взимаме решения, дори понякога тези решения да не са много добре прияти от гражданите. Едно от тях И понякога, разбира се, това а, така отдалечава гражданите от Европейският съюз. Ние трябва много да работиме, за да си възвърнем доверието на граждани. Факт е, че Европейският съюз предприе трудни решения, за, за да може да се справи с е, миграцията и миграционните потоци. Но е, най-важните предложения за споделяне на бремето са блокирани в съвета и от някои държави членки. Затова приветствам а, бюджета от 10 милиарда, които се предлагат за финансиране на фонда. Някои казват, че е, е, миграционните проблеми трябва да се разглеждат извън европейският бюджет. Но факт е, че много европейски страни имат много големи проблеми и не могат сами да се справят с проблема. За това трябва да имаме политика, която да отговаря на принципите на солидарност и отговорност. Ние като страна, която сме спасили много животи, смятаме, че сме изпълнили своя дълг, що се отнася до отговорността и солидарността и призоваваме други страни да не гледат на страни. Разбирате какво искам да кажа. Ра, радваме се, в нашите градове и, и, и села можем да видим националните, регионални и местни власти, които се грижат за бежанци, подпомагани от неправителствени организации. Е, ние също така разбираме, че много проблеми са свързани с непридружените а, е, малолетни и за това се радваме, че е, фонда предвижда средства за борба с това явление. Е, фонда, наименованието на фонда трябва да е, отразява неговата същност. За трябва да имаме европейска имиграционна политика и политика за обежище, която да е единна, за да можем да използваме ефективно а, фонда, който се създава, за да може а, а, нашите резултати да бъдат наистина ефективни. Фонда трябва да допълва инструментите, които вече съществуват, които се използват от различните е, държави членки, но и нека не очакваме от този инструмент да е, върши работа, която е, трябва да се отнася към други е, фондове. Също така трябва да има по-голяма гъвкавост, за да може всяка страна да може да се възползва от този фонд и никоя да не, бъде, да не остане на страна. Много говорихме за солидарност през последните пет години, но сега е момента тези думи да се превърнат в дела. Благодаря, госпожо Дали. Трябва да спомена също така, че тази вечер трябва да бъдем много стрикни и е, да е, ограничите времето на изказване, защото в никакъв случай не можем да продължим след полунощ. Комисар Аврамополос, имате. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, госпожо Дали, Европейската комисия приветства ускорената работа на Европейския парламент в подготовката на работата по три важни досиета, които ще обсъждаме тази вечер и в частност новия фонд е, за миграция и убежище. Много от въпросите, които ще почертая, са хоризонтални и засягат и е, трите въпроса. Е, аз искам да подчертая, че се надявам Европейския съвета също да приеме мандата за водене на преговори. Защото миграцията и сигурността продължават да остават основна тревога на нашите съграждани днес. Необходими са ни достатъчни средства, за да подкрепяме дейността в тази област, като имаме предвид политическите ни приоритети и като извършваме допълняемост между различните европейски фондове. През настоящия период се оказва помощ на около 1 милион искащи убежище. Освен това е, се оказва подкрепа на 3,4 милиона граждани на трети страни. Е, нито е, една от тези цели не може да се постигне без подкрепата на бюджета на Европейския съюз. Нещата могат да, да се променят и е, нашето финансиране трябва да бъде гъвкаво, да бъде упростено и пригодимо. Ето защо е, ние предлагаме засилване на цялостния бюджет за миграция, за управление на границата и е, за сигурността. Увеличението е повече от 36 милиона от 2021 до 2027 година. От, е, от тях заделяме 10,4 милиона за фонда за миграция и убежище. Това отразява политическото значение, което Европейската комисия придава на по-доброто управление на миграцията, на границите и на предизвикателствата, свързани с сигурността. Аз знам, е, че този възглед се споделя вече от Европейския парламент. Е, Фонда е, за миграция и убежище в частност ще оказва подкрепа за засилване на общата система за убежище, легалната миграция в държавите членки и е, за интеграция на гражданите от трети страни. В рамките на тези цели ние искаме да създадем стимули за мерки за интеграция на местно и регионално ниво, като например курсове е, за изучаване на чужд език или гражданско интеграция, като подкрепяме установяването на е, мигрантите в държавите членки и солидарността между държавите членки. Ние трябва да се борим борим е, срещу нелегалната миграция чрез завръщането на хората, които нямат право да останат в Европейския съюз. Е, е, но за да постигнем успех извън увеличаването на фонда, ние трябва да гарантираме гъвкавост на нашите фондове, трябва да има финансови инструменти, които да подкрепят политиката на Европейския съюз и приоритетите на съюза до 2027 година. Финансовите инструменти, е, чрез които ще подкрепим държавите членки, когато те са в нужда аз а, е, а, е, никога няма да подчертая в значителна степен гъвкавостта. Е, е, трябва да има гъвкавост между е, трите фонда, които тази вечер ще обсъждаме, чрез тематични улеснения, средносрочен преглед, за да може 50% от финансирането да се основава на средства възоснова на европейски приоритети в съответния момент. Едновременно с това 50% е, от финансирането ще се осигурява от държавите членки, за да могат е, да е, планират дългосрочни инвестиции. Освен това, ние предлагаме да се упростява изпълнението на фондовете. Управлението на фондовете ще се упрости чрез използване на единен наръчник с правила при, прилаган, при споделено изпълнение на фондовете. Ние искаме да има синергия, подход за допълняемост при миграцията и целите за сигурност на Европейския съюз чрез различните европейски фондове. Области като интеграция на граждани на трети страни, е, мерки против радикализация, сътрудничество е, с, с страните на происход и е, списъка далече не е изчерпателен. Европейската комисия в настояща си позиция подчертава, че Европейския парламент създава препятствия пред използването на фонда. Комисията не може да ги приеме. Минималното разходване на средства е препятствие пред гъвкавостта. Различните държави членки може да имат различни нужди и да бъдат изложени на различен натиск. Те е, трябва е, да могат е, да използват европейските фондове там, където им е най-необходимо. Освен това, с това предложение фонда ще стане много по-малко гъвкав, отколкото през настоящия период. Добавят се административно бреме и бреме за мониторинг в същия документ изграждането на партньорство с страните на происход и на транзит са от ключово значение за европейската политика в областта на миграция от първи ден. Близкото сътрудничество с партньорите ни е от ключово значение, за да се справим с тези предизвикателства. Искам изрично да подчертая следното. Е, когато създавате максимален лимит за външни действия и допускате сътрудничество е, само в отделни случаи, е, не само ще се отрази на гъвкавостта на фондовете, но също така и на постиженията на целите за миграция и сигурност на Европейския съюз. Нещо повече, е, предлагат се изключително високи условия за 30% освояване на фонда от държавите членки, за да могат да се възползват от допълнително финансиране е, при средносрочния период, е, преглед. Тоест, фонда трябва да се изпълнява чрез дегилирани актове, което е правно невъзможно. Много е важно е, е, да постигнем целта си и да разработим инструменти, е, които да устоят на изпитанието на времето. Благодаря. Председателката, благодаря на господин комисар Аврамополис. Сега ще дам думата на колегата Ленк, е, който ще говори от името на Парламентарната комисия за развитие. Имате две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин комисаря. Искам да изкажа благодарност на голя... госпожа Дали за работата по това толкова важно досие. Благодаря и на колегите от комисията. Ние се опитахме да установим, че новото външно измерение на фонда ще има необходимия ефект върху трети държави и ще го взема предвид. Не трябва да има припокриване с инструментите за сътрудничество при развитие, които са насочени по-скоро към бедността, без да имат някакви задължителни разпоредби за връщане на лицата. Освен това, трябва да се укрепи европейската система за обежището чрез подходящо финансиране, за да има достатъчно висока степен на интеграция. Инструментите не трябва да се използват за насърчаване на връщането. Връщане не може да се извършва без да е на лице адекватна оценка на въздействието върху държавите по происход и тяхната възможност за приемане на лица. Предложението на Либе представлява много голямо подобрение в сравнение с текста на комисията. Взема се предвид интеграцията, а също така и законните пътища за миграция. Е, Благодаря, госпожо Шлайн. Е, следващият оратор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 Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, новия фонд, който ще разполага с повече от 10 милиарда, е отправна точка за една бъдеща единна политика на убежище и миграция, основаваща се на солидарност. Миграционните потоци искат общоевропейско решение. Този фонд ще позволи позволи да се финансират интеграционни проекти на регионално равнище. Знаете, че министъра Салвини анулира с декрети много мерки, които и това стигат, нещата стигат до абсурд. мерките които пред, пред, пред, пред, предлагат десните популистски сили, както в Италия, ще, ще доведат до абсолютен тупик. Дъблин не е решен в, в дясно виждаме тук, че няма представители на Италия. А, е, те трябва да са тук, за да решиме проблемите заедно. Благодаря на докладчика, на госпожа Дали и на комисията. Сега от името на политическите групи давам думата на господин Ленарс от НП. Благодаря. господин председател. Миграционната криза беше една от най-дълбоките кризи в историята на Европейския съюз. Едно нещо стана ясно през последните години, а именно ние трябва да засилим европейски си отговор. И новия фонд за убежище и миграция ще изиграе важната роля в това. Затова благодаря на господина Вармополис е, за това, че предлага три пъти да се увеличи този фонд. Е, НП е настоявал за това и се радвам, че Европейския Европейската комисия го предлага. Но за да постигнем резултат са необходими не само достатъчно средства, но и гъвкавост, за да можем да е, се съобразяваме с предизвикателствата пред нас и да се търси баланс между целите, чрез които се обслажва фонда. Аз разбирам е, неудовлетвореността на комисията в неговия реч, защото гъвкавостта, която съществуваше в първоначалното предложение, като че ли се загуби по пътя си в Европейския парламент. Ние, се функ... Е, ние имаме, е, искаме да се спрем на легалната миграция, а намаляваме значението на завръщането и борбата срещу нелегалната миграция. Например, изискване за задължителни разходи при всички цели на фонда, изклю... като се изключва легалната миграция и завръщането. И освен това, господин комисаря каза, ако искаме да има ефективен подход към миграцията, ние трябва да сътрудничим с страни извън Европейския съюз, страни на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 Това е изключително важно и въпреки това измененията пред нас в Европейския парламент ще направят почти невъзможно сътрудничеството с трети страни по тези въпроси. Аз съм разочарован, защото мнозинството от Европейския парламент като че ли мисли, че борбата с нелегалната миграция и завръщането на граждани на трети страни, сътрудничеството с трети страни не са важни. За Европейската народна партия това е важно. Всички цели по фонда са важни важни и за това предлагаме изменения за гласуването утре, за да може тези фондове да станат по-реалистични и искам всички колеги, които споделят тези реалистични възгледи, да ни подкрепят при гласуването утре. Много ви благодаря. Председателката, благодаря господин Ленард. Сега давам думата е, на госпожа Сесил Кинде от името на социалистите и демократите. Една минута имате. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин комисаря за извършената работа във връзка с миграционните потоки в Европейския съюз. С това се свързва ефективна миграция и политики на приемане. Тези политики трябва да бъдат прилагани солидарно, като се спазват разпоредбите на член 80 от договора. По тази причина ние сме предвидили перо интеграция в този фонд и смятаме, че само с един цялостен подход би било възможно да се очертаят приоритетите на комисията в плана за действие за миграцията на Европа. Също така това беше посочено в е, резолюцията на парламента от месец април миналата година. За да имаме ефективна система, трябва да бъдат защитавани е, кандидатите за обежище в уязвимо положение, като жени и деца, например. Необходими са стратегии за миграция, необходими са сигурни пътища на достъп и трябва да се осигури повече гъвкавост при този фонд. Очакваме от правителствата в Европейския съюз да насочат своето финансиране към приоритетите, а действията на Европейския съюз да дадат възможност за реализиране на добавена стойност и политика на солидарност. Благодаря, госпожо Киенге. Сега за ЕКР госпожа Венберг. Так, Благодаря, госпожо председател няма да се реши проблемът в Европейския съюз чрез разрушаване на... Спадането на Европейския съюз няма да се дължи на екологична катастрофа, а липсата на решимост да се спре потока на нелегални економически мигранти. чрез отрояването на средствата за фонда за убежище и миграция ще има още повече стимули за тези търсачи на щастие да идват в Европейския съюз. Освен това, тук се създават условия за да бъдат те приемани с открити обятия. Затова миграцията към Европейския съюз се увеличава. Ние говорим тук за интеграция, обаче не говорим за асимилация. В Швеция ние изразходвахме много средства, за да интегрираме тези хора през последните 10 години. Имаше много интеграционни проекти, които подкрепяха новодошлите, те бяха предпочитани на пазара на труда, също така и на пазара за жилища. Имаше и е, отделни времена е, за жени, за мъже, е, в публичните капални. Тези средства обаче бяха изхвърлени на вятъра. Трябва да намалим тези средства на половина, за да свалим миграцията в Европа. Незаконните мигранти трябва да бъдат изпратени обратно в техните страни, да бъдат бъдат задържани, а от тези, които са тук, да бъдат асимилирани в обществото. Благодаря. Благодаря. Госпожа Скакелер има думата. Благодаря, благодаря на докладчика. Благодаря за това, че е, подкрепихте нашата инициатива за включване на средства за местните и регионални е, органи на властта, защото по този начин наистина европейските граждани могат да помогнат на бежанците. От друга страна, е, не можем да вярваме, че е, Страните ще решат проблемите, като създадат затворени центрове някъде извън Европа, в Египет или където и да било. Това е нарушаване и потъпване на нашите основни ценности, на това, заради което Европейския съюз беше създаден. Европейския съюз има нужда от солидарност, от човешки права, има нужда от интеграция. И да помогне на тези хора, които са вече тук, да могат да се включат в нашето общество. Благодаря на, господя, на госпожа Келер от името на ГУЕ, госпожа Андерсон. Имате дума. Е, вижте колко човешки живот се загуби в Средиземно море. Е, европейската политика в областта на емиграцията даде възможност да загинат е, бежанци. Европейския съюз всъщност е, наблюдава безотговорната си хуманитарна криза, е, защото на Либийския брак непрекъснато попадат е, бежанци, те попадат в центрове за задържане, бежанците продължават да гладуват, бият ги, лишени са от вода, те трябва да живеят в изключително лоши условия, някои дори са убити. Размера на тази криза е, беше узаконен с европейската политика за убежище, която улеснява дори мъченията. Позор за Европейската народна партия и нези, които е, искат е, да Необходимо ни е устойчиво развитие, което се основава на човешкото достоинство, сигурността и основни права, защото нито едно човешко същество не е незаконосъобразно. Председателката благодаря на госпожа Андерсон. Сега давам думата на групата на Европейска на свободата и демокрацията. Господин Ефрич има думата за 3 минути. When... Благодаря. Шести сряда. Шести март сряда Франк Тимерманс каза, че няма вече миграционна криза в Европа. А в според а, статистиките на ОНЕ на, на, на миграцията по, в Средиземноморието е намаляла с 98%. Ами прекрасни новини. Аз и тогава за какво са 10 милиарда е, е, е, евра за, е, за справяне с миграцията и убежището, които всъщност вече не са проблем какво означава това? Означава, че трябват пари за да се дадат подкупи на трети страни, за да създадат центрове и и разни неясни суми за политически цели, които не са много ясни. Но чак пък 10 милиарда от парите на декоплатците. За какво е тази сума? Просто една организация а, реши, че не може да спре а, масова им, та, иммиграция и в такъв случай защо не да се възползва от нея. Така че под претекст за, толи, за солидарност да се пръскат а, а, пари. Но нека да не забравяме, че а, тук ни наричат отвратителни популисти и ужасни хора, но ние слушаме какво искат да кажат а, хората. И Наистина ли мислите, че мерки като такива ще решат вашите проблеми? Има проблеми с... Ние имаме проблеми с е, с останалите страни от Европейския съюз и вие имате проблеми с това, че една трета от хората не гласуват вече за класическите партии. Така че а, ние ще има, така че ако продължавате по, то, по този път, ще имате все повече и повече е, проблеми. А, и ще се сблъскате с все повече и повече брекситъри, което ще бъде много неприятно за вашата институция. Благодаря. Давам думата на господин Лебретон. Благодаря, госпожо председател. Като създаваме тази нова версия на фонда Обежище и миграция, Европейския съюз е, се хвърля в една напълно луда мигрантска политика. Текста, който е предложен е катастрофичен и повече от 10 милиарда евро ще бъдат посветени за релокализация на мигрантите и да се отворят законни пътища за тях. Аз е, искам да цитирам кой интракултурния и е, интеррелигиозния диалог между обществото и мигрантите. Вместо повече средства средства да се е, отделят за това, трябва да се отделят средства за запазване на женското достоинство срещу ислямската е, радикализация. Или пък, например, общество като Open Society на Сорос, които всъщност е, трябва срещу тях да се води борба. Е, вие просто предавате европейската цивилизация и европейските граждани са тези, които ще ви спрат. Благодаря, господин Лебратон И сега давам думата на господин Епитидеус за като независим депутат. Е Очевидно той не присъства. Преминаваме към следващия оратор, господин Диас Демера, минута и половина. Господин, госпожо председател, господин комисар, фонда трябва да бъде гъвкав инструмент за постигане на бъдещи цели и да бъде в услуга на държавите членки. Той трябва да бъде, да има и, да бъде и добре финансиран той трябва да бъде част от цялостната политика на Европейския съюз за миграция и да бъде в съзвучие с другите предложения в пакета за убежество. Съюза трябва да помага на държавите членки е, да се справят с миграционния натиск и за да изпълняват своите задължения. Но същевременно времено трябва да има, да има един общ ангажимент. Финансирането, тези 10 милиарда, трябва да служат също така за е, управление на политиките в страните по происход и е, транзит. Заключенията на съвета от декември наблегна на борбата срещу трафикантите и сътрудничеството с страните по происход и трансфер. За, за това този инструмент трябва да бъде приета и трябва да бъде укрепен за развиване на сътрудничеството. Благодаря на господин Дяз Демера. Господин Лопес Алигилар има думата госпожо председател, господин комисар. В, в края на нашия мандат сме, но за, за съжаление не успяхме по, по време на този мандат да решим миграционната криза, както и а, кризата на доверие. Този Европейски парламент обаче свърши своята работа и под, подкрепайки този прекрасен доклад на нашата е, колега Дали. за един фонд от 10 е, милиарда от следващата МФР 21-27 година. Това обаче трябва да послужи за да за едно всеобщо холистично решение на проблема на миграцията и обежище. Но от държавите членки трябва да се изисква спазване на минималните норми и, стандера, и стандарти, за да може наистина да е, се прилага принципа на солидарност. В, инак просто нашата политика е безцелна. Сега давам думата на господин. Благодаря, председател, дами и господа. Фондът за миграция и обежище е един от най-важните фондове в сферата на вътрешните работи поради подкрепата, която отказва на държавите членки за справяне с миграцията и приема на бежанци. Приветствам значителното увеличаване на бюджета което е предложено от европейската комисия. то е доказателство че темата за миграцията ще остане на дневен ред и че нито една страна няма да бъде оставена сама да се справя с продължаващия миграционен натиск. като представител на държава на първа линия на миграционната вълна от последните години за мен е изключително важно част от средствата по фонда да бъдат използвани за връщането на нелегални мигранти обратно в държавите им на произход недопустимо е по малко от четиридесет от хората които нямат право да пребивават в европейския съюз да бъдат връщани обратно. този процент трябва да бъде увеличен значително. европейският съюз не може и не следва да бъде спасение за всички които искат да живеят тук по чисто икономически причини. всеки който не е бежанец или легален мигрант следва да бъде върнат обратно в държавата от която е дошъл и фондът следва да подпомага дейностите по връщането. благодаря ви. arvoisa puhemies давам думата на господин Нидермюлер за една минута. A közös európai menekültügyi politika alapja a szolidaritás és a felelősség megosztása. Основата на обща европейска политика на миграция и убежище ще бъде е, е солидарността. Въпреки всичко обаче, убежището продължава да бъде е, предизвикателство за Европейския съюз и държавите членки. За това е много важно да имаме финансова подкрепа в рамките на МФР за да може да, да бъдат е, подкрепени страните, които са на първа линия. В този контекст за съжаление, от години политиката, съвета не може да създаде една единна политика. Фонда трябва да, да подкрепя интеграцията, защото няма сигурност без интеграция. Не можем да постигнем сигурност с крепостни стени и телени мрежи. Благодаря. А сега господин Мариус в рамките на спонтанните изказвания. Благодаря, госпожо председател. Фондът за обежище и миграция съвсем ясно може да изиграе важна роля – във време, в което има огромни потоци от бежанци и мигранти към Европейския съюз. Трябва да бъдат подкрепени на първо място страните, които са на първа линия, страните, които поемат най-големите потоци от мигранти и бежанци. И там, където е, жителите наистина полагат огромни усилия за това, трябва да се помогне на тези страни, за да могат да оцелеят и да можем, разбира се, да подкрепим и нещастните бежанци. Има обаче много незаконни мигранти. Те е, заливат е, просто островите в Егейско море и вие съвсем правилно посочихте в доклада. Трябва да се следи особено внимателно за връщането на тези хора и трябва съвсем решително да подходим към този въпрос. Най-вече, що се отнася до Егейско море, Гърция като цяло. Там има хиляди незаконни мигранти. Те нямат никакво право на международна закрила. Тези хора трябва да бъдат върнати в страните, откъдето са дошли. Благодаря ви. Благодаря, господин Мариас. Друго изказване? Джули Лорд. Um, improve подобрявайки финансовия аспект на европейската политика за миграция е от основно значение. Ето защо с приветствам напредъка, извършен в това предложение. Моята колега Мириам Дари, която е докладчица, постави ударение върху значението местните власти да играят основна роля в европейската политика за миграция. Е, значението, като тя отдава на човешките права и в частност на човешкото достоинство са изключително изключително важни. Европейския съюз и неговите държави членки като цяло е, са приели едно недостойно отношение към мигрантите. Много е важно да се удалечим от такава тенденция. Много ме тревожи натиска върху много хора доброволно да се завърнат в страната си на происход. Организирайки доброволни завръщания, властите трябва да са сигурни, че потенциално нези, които ще се завърнат, от все сърце и свободно са се съгласили да се върнат. Това не е така в момента. В целия Европейски съюз граждани и организации е, поеха отговорността за интеграция на мигрантите и беженците. Често съм говорила тук за Кале и за други организации, е, които се занимават с мигранти, които живеят на улицата. Е, председателката, извинете, ние не можем да продължим да работим след 12 часа и затова трябва е, строго да се придържаме към времето за изказване. Това се отнася и за господин комисаря. Мога ли сега да дам думата на господин Аврамополус? Имате думата, господин Аврамополус. Okay. Скъпи колеги, европейският е, бюджет не е само едно упражнение на отчетност. Европейският е, бюджет е, е материалното изражение на политическите ни приоритети. Европейската комисия ще, продъл... ще продължи заедно с вас и съвета да настоява за започване на е, преговорите по тези тъй важни теми и да продължи е, преговорите по тях. Благодаря, господин комисар. И в заключение ще чуеме и докладчика госпожа Дали за две минути. Благодаря още веднъж. Благодаря на колегите за изказванията. Господин комисария е прав. Настоявайки за това, че това е фонд, е, който трябва да оказва помощ на държавите членки, когато това е най-необходимо. Това е позицията и на нашата комисия. Искам да кажа, че минимален процент е, за разходване на средства изобщо не е препятствие. Това е канал сигнал към целите, които настоящата комисия е изтъкнала като приоритети. Подкрепите гъвковостта не изключва минимално финансиране на целите на фонда. По друга точка, като се поставя таван на външното финансиране, е, показва, че е, фонда се използва за първоначалната му цел. Е, това е вътрешен инструмент за финансиране на миграцията. Ние трябва да подкрепим страните на първа линия, и е, никой не би трябвало да очаква, че този фонд ще компенсира други фондове, които не са постигнали целта си. И накрая казаното от НП за завръщанията. В момента държавите членки използват 42% от средствата за завръщане. Това е минимално изискване. Завръщането остава цел на фонда, не е отпаднала и държавите членкове ще се уверят в това. Искаме да ви уверим, че това не е единствената цел на фонда фонда. Да не е, забравяме, е, че ние нямаме за цел да се борим срещу злоупотребите. Благодаря на всички. Е, ще наблюдавам гласуването утре. Благодаря ви за тази вечершната дискусия. Председателката, благодаря. Благодаря на докладчицата, госпожа Дали. Е, приключваме дискусията по тази точка. Гласуването ще се проведе утре. Сега можем да пристъпим към следващата точка от дневния ред. Е, предпоследната точка за тази вечер. Е, това е доклада на нашата колежка Тания Файонд. Това е инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите. Първо давам думата на докладчицата госпожа Файонд за 4 минути. Благодаря, госпожо. Ще говоря словенски. През последните години Европейският съюз бе изправен пред много предизвикателства, което доведе до спад на доверието. Надигането на популизма и екстремизма е до някъде резултат от това, че не можахме да, да изградиме на единна политика и да намериме общи решения. Това бе, е, от това се възползва крайната дес, десница, за да разпространи недоволство и недоверие е, сред гражданите спрямо Европейския съюз. Погледнете нашият а, е, съсед Австрия, въпреки а, мерки, допълнителните мерки за защита на външните граници и намаляването на мигрантите. Съседните страни продължават вече трета година проверки по границите. Как да обясна на нашите словенски граждани е, това, че се извършват проверки на немската или австрийската граници? А, точно спадането на границите, изчезването на границите беше символ на европейската интеграция. Но за съжаление, ние не сме на висотата на отговорностите си. Опазването на европейските граници изисква много средства. Радвам се, че днес ще обсъждаме едно предложения за повече от 9 милиарда а, а, евро за защита на външните граници. Новият финансов инструмент е от огромно значение за европейските граждани, тъй като то въплащава европейските политики чрез конкретни мерки. Бих искал също така да приветствам факта, че 70 милиона евро ще бъде предназначени за Словения, която е под голям натиск като пазител на шенгенските граници. Първото, обаче най-важното е интегрираните е, управление на границите, е, водните, въздушните, е, сухоземните, както и операциите по спасяване в море, предотвърдяване на трансграничните престъпления и финансовият инструмент ще помогне на държавите членки да приложат единната политика за виза. 60% от средствата ще, бъ, ще бъдат насочени към националните програми на, дър, на държавите членки, а 40% към мерки, които се финансират изцяло от Европейският съюз. По, по този начин ще има по-равноправно и е, разпределение на бремето между държавите членки. По време на преговорите се настоявахме поне 20% от средствата да бъдат за политиката за виза и за това да се, улеснат, да се улесни достъп на законните добросъветни пътници, които не представляват заплаха за Европейският съюз. Шенген, знаете, най-голямото постижение за гражданите и предприятията. Но това е също и начина по който европейските граждани могат да, да упражнат едно от най-основните си права. Това е и начин за развиване на единния пазар. Прилагането на, на интелигентни системи не трябва да води до намаляване защитата на личните данни. Държавите членки трябва да спазват международното и международното и европейското право, прилагайки различните принципи и най-вече да съблюдават забраната за връщане както също както, так, както и закрилата на а, лицата, които имат нужда от това, както и международната закрила на децата. Ние смятаме, че този фонд, който ще функционира а, през следващите 7 години в никакъв случай не трябва да служи за финансиране на програми в трети страни, за създаване на центрове е, за задържане или за плащане на трети страни да задържат е, мигранти. Е, Грах. Същевременно трябва да се подготвят националните програми, в които да играе важна роля гражданското общество, а Европейският парламент да упражнява своята роля на контрол. Благодаря, госпожо Файон. Давам думата на комисар Аврамоп. Скъпи колеги, госпожо Файон, вече подчертах при първия дебат, е, който проведохме, някои хоризонтални въпроси, които се отнасят и до трите фондове, като например необходимостта от гъвкавост и синергия с всички останали фондове. Аз очаквам е, съвета скоро да приеме мандата си за преговори. Европейското финансиране е изключително важно за създаване на силни външни граници. Е, по настоящата многогодишна финансова рамка европейското финансиране даде възможност за обучение на повече от 900 служители е, ние е, искаме да се борим с основния миграционен натиск на външните граници на Европейския съюз. Подобни усилия трябва да бъдат засилени, за да се справим с нарастващите предизвикателства на миграцията и с всички случващо се на европейските граници. Освен това, синергията с европейски акции в други области трябва да се засили, за да се засили въздействието на място. Отговора на Европейската комисия за е, бъдещите предизвикателства е ясен. Ние създадохме създаването на отделен фонд за управление на границите, като се засили Европейската агенция за гранична охрана, Настоящия нов фонд за границите от една страна ще даде възможност на държавите членки да осъществяват митнически контрол чрез съответните съоръжения. От друга страна инструмента за управление на границите и за визите ще предостави повече от 8 милиарда за засилване на външните граници, подкрепа на общата визова политика и да се даде възможност на държавите членки банки да разработят е, системи, както и да усъвременят е, е, настоящите системи в духа на новите изисквания комисията предложи подобрение на възможността си за отговор, като се дава възможност фондовете да се разгърнат бързо в случай на голяма синергия. Ние приемаме отпускането на средства на фондовете съобразно събития на място, е, като например изключителен натиск на външните граници. Е, е един и ясен и последователен подход към управлението на границите ще се постигне, като се подобри сътрудничеството между властите. Чрез тези фондове ние го постигаме. Сътрудничеството с трети страни е друг важен стълб на управлението на границите е, трябва граничната охрана да може да работи с партньори от трети страни в е, близко и интероперативно сътрудничество. Е, ние искаме да няма нелегална емиграция и хора да не загиват в морето. Ще постигнем това чрез инструменти за управление на границите и за визи, като се осъществява допълняемост с фондове за външни действия. Например, е, фондове за външни действия и сътрудничество с трети страни само в изключителни случаи ще намали възможността на Европейския съюз да действа тогава, когато това е най-необходимо. Очаквам вашето мнение е, тази е, точка от дневния ред. Kiitokset комисари. Аврамополус. Председателката благодаря на господин Аврамополос. Сега ще дам думата на представители на Комисията по външни работи, господин Кукан. Госпожо председател, първо искам да благодаря на докладчицата за отличната работа по тази тема. като докладчик в АФЕТ аз подкрепям този регламент и искам Европейският парламент да играе по роля, по-голяма роля в процеса на проверка. Този инструмент има за цел да запази свободата на предвижването, като същевременно осигури ефективно и интелигентно управление на границите. Аз Смятам, че за това ще е необходимо допълнително процес на проверка, за да, се, за да може този инструмент да се съчетае още по-добре с другите инструменти с международно измерение. Благодаря, господин Кукан. Госпожа Холмайер. Уважаеми колеги, уважаеми господин комисар, госпожо председател, uh, първо искам да изразя моята радост, че комисията е изготвила едно много добро и консистентно предложение по отношение на бъдещия Фронтекс. Продължавам да го наричам така, защото това е най-кратката и най-простата версия, за да изразя смисъла. Аз мисля, че европейската защита на външните граници изискваше много време, докато държавите членки проявят готовност да започ... да изградят една засилена концепция и да я прилагат, така че да се гарантира сигурност. А ние от Комисията по бюджети естествено правим всичко по силите ни да бъдат осигурени в бъдеще финансовите средства. Имам предвид следващата, последващата година и в а, а, рамките на новата МФР. Така че аз ще се радвам много, ако е на лице необходимото правно основание и правна основа като цяло, така че да можем всички заедно да гарантираме сигурност и гранична защита. Благодаря, госпожа Холмайер. Сега представителите на политическите групи, господин Коелю за два минути. Госпожо председател, скъпи колеги, първо искам да благодаря на Таня Файон за сътрудничеството, което съществува между нас. Искам да подчертая, че въпросът за външните граници остава основен въпрос за Европейски съюз. Независимо от това, е, дали говорим за визовата политика или за сигурността – ето защо е, трябва да излечем полуки от най-близкото минало. Е, по този фонд са необходими повече средства. Държавите членки опазват външната граница на Европейския съюз. Засилването на Агенцията за гранична охрана получава пет пъти повече средства. По този начин тя опазва нашите граници, е, като допуска легално влизане на наша територия. Трябва повече гъвкавост, повече солидарност, по-голяма бързина при спешни случаи. Европейския съюз не може да бъде заложник на постигане на споразумения. Трябва да има по-голяма гъвкавост в изключителни случаи, в спешни случаи